въпрос ще гласуваме утре в половина. А сега едно съобщение. Финландските власти ми съобщава, че господин Пентила се, ще вземе място на господин Итала. Господин Итала е подал оставка от 1 март и съгласно четвърти член от нашия правилник взимаме си бележка за неговото желание и оповестяваме, че мястото е вакантно.